След приключването с нощи. Продължаваме нашата работа. Уважаеми госпожи и господа, първата точка от днешния дневен ред е представенето на съвета по проекта на общия бюджет 2010 година. Голямо удоволствие е за мен да приветствам господин Ханс Линдбланд, който ще говори от името на съвета. Той е държавен секретар в Шведското Министерство на финансите. Освен това, приветствам господин Алгир Дършимета, Европейската комисия. Благодаря и на двамата господа за това, че са с нас на днешното ни заседание. Господин Линбърт, имате думата от името на съвета. Так, сега hemskt Уважаеми господин председател, дами и господа, евродепутати. За мен е голяма чест да съм днес тук сред вас и мисля, че ще бъде полезно и за мен, и за вас да дебатираме в проекто бюджета. Економическото състояние буди загриженост. Поне така беше преди 6 месеца. Напоследък нещата се стабилизират. Разбира се, продължава да има рискове, които все пак са по-малки. Безработицата, финансовите проблеми продължават да разтърсват нашето ежедневие и да се нуждаят от дългосрочно финансиране с устойчив и стабилизиращ характер. Много държави имат нужда от подкрепа, за да се стабилизират. Климатологичните, демографските проблеми оказват своето влияние върху финансите и ни принуждават да ги препрограмираме. От нас се изисква предпазливост – за да можем да отговорим на всички предизвикателства и да покрием всички нужди. Именно това е добавената стойност на Евросъюза. Извинете, може би трябва да стана на крака. Не съм много висок и трябва да се наведа напред, за да стигам до микрофона. Извинете ме, не бях съобразил. И така, продължавам. От нас се очаква да засилим дългосрочната си конкурентно способност и да работим рамо до рамо. Само така ще се справим с проблемите и ще се радваме на бюджетна дисциплина, която ще ни позволи да насочим средствата там, откъдето се нуждаят най-много от тях, като например сближаването, инфраструктурите, и следователската дейност. Какво се, с какво се характеризира нашия проект? Той е прост, в смисъл такъв, че е насочен към създаване на работни места и към повишаване на жизненото равнище. Значи, това, от което най-напред се нуждаем, е определяне на политика, която да е стабилна и стабилизираща. Ето това е главната цел всъщност на нашия бюджетен проект. Проекта е балансиран, уравновесен, но и амбициозен. Спрямо 2009 година увеличаваме плащанията и поетите ангажименти. Като предлагаме като предлагаме да структурираме нещата по цели. По цели и приоритети, които са степенувани по политически признак. Трябва да трябва да придадем добавена стойност на Европа чрез економическа, финансова, бюджетна дисциплина. Иначе няма просто как да постигнем равновесие и баланс на публичните финанси. Евросъюза се стреми към гъвкавост, която да му позволи да отговаря на възникващи приоритети. В момента, в който възникнат, те да бъдат покрити. 137 милиарда евро са предвидени за кредити и 120 милиона за вече поети плащания. С други думи, има известно намаляване спрямо предвижданията на комисията. Това се обяснява с тези дейности, където най-много приоритети възникват. Освояването на фондовете е било водещ елемент в нашия финансов анализ, предхождащ бюджета. Първият, първият раздел на бюджета е развойна дейност. Енергетиката го следва. Енергетика и инфраструктура, те също са от основополагащо значение и представляват част от плана за възстановяване на европейската економика. Именно за това този сектор представлява 8% от бюджета. По това, по този именно въпрос ще дебатираме много тази есен. До тук беше раздел А. Раздел Б сега. Тук отново се базираме на предложенията на комисията и ги намаляваме до известна степен. Така или иначе искам да подчертая, че нашият проект в крайна сметка предполага 3,9% увеличаване на кредитите по плащания в сравнение с 2009 година. След това 4,9% е увеличението пък на поетите ангажименти, пак в сравнение с 2009 година. Третият раздел, третият раздел също е претърпял някои поправки в сравнение с предложението на комисията, включително Frontex. Четвърти раздел е, е много важен защото там има предвидени средства, които отговарят на някои стихийно появили се нужди. Има 310 милиона евро разлика в сравнение с първоначалното предложение. Що се отнася пък до резерва за спешна помощ, предложението на комисията е уважено, запазено в по-голямата си част. Що се отнася до отбраната, също сме завишили предвижданията. Относно пети раздел административни разходи, Следва да подчертаем, че институциите имат нужда от съответната машинария, която да ги задвижва, но в никакъв случай не трябва административните разходи да растат по-бързо от инфлацията. Ето на тази основа е базиран целият наш подход към бюджетното задоволяване на административните разходи. Те също трябва да бъдат стабилни, с други думи. След това. Не. Важно е Важно е с оглед на разширенията 2004-2005 година да не забравяме, че бе наед повече персонал. Нашите предшественици вече го бяха прогнозирали и за това се стремим да наемаме служители, които да работят във всички институции. Този въпрос също ще бъде поставен на дебат в есенния период. И накрая в заключение искам да подчертая, че докато работехме, атмосферата беше много приятелска, много градивна и надявам се, че благодарение на това ще стигнем до добър крайен резултат. Благодаря. Благодаря за вашето изказване. Ние решихме е, в е, е, случаите, когато се изнася реч, говореща да стои прав, защото решихме, че речите са много по-кратки. Ако питате също аз защо ви говоря това седейки, защото а, само давам думата. А, благодаря за интересното изложение. Сега ще изслушаме представителя на Европейската комисия, господин Алгедас Шемета. Господин председател, уважаеми депутати, дами и господа. За мен е голямо удоволствие, че мога да се изкажа днес в, пред вас. Знам, че бюджетната процедура и особено процедурата по, по, по, на помирителните разговори през юли протекаха много положителен а, дух и а, такава, надявам се, ще остане атмосферата през следващите седмици. Има още неща за до уточняване, като например втората фаза на Европейския план за възстановяване. Затова е изключително важно и трите институции да работят в тях, тясно сътрудничество. След първото четене в съвета и а, първият вариант на проекто бюджет за 2010 комисията смята, че е, има ограничения, които са, по, са не толкова силни, колкото през другите години. Все пак има няко, имаме някои забележки. Например, 8-те е, милиарда, които са съкръщения по отношение на плащанията, е, особено в е, стати 1А4. Там се по този начин се изпраща погрешно послание по отношение на нивото на заплащане, създаването на работни места, не на последно място с оглед на помощта за присъединяването. След това бюджетните е, статии за изследователската развойна дейност и за отделните агенции, съкрещенията там са особено остри. Вместо да се отчита тяхната специфика, особено по отношение на задачите на конкретните агенции, тези съкръщения са извършени а, за всички. Особено тревожно е положението а по отношение на научно-изследователската дейност и външните действия. Надявам се, че при второто четене тази ситуация ще се поправи. Въпреки, че изпитваме съжаление за тези съкръщения, аз съм сигурен, че декларацията на съвета, както и втората възможност за преразглеждане на разходите за селско стопанство в предстоящото писмо, което ще бъде внесено от комисията в края на октомври, ще спомогна за да подобряване на ситуацията. А, е, също така ще бъде изпратено писмо към бюджетния орган за, измес... за промяна на разчетите по позиция 4. 60 милиона а, ще бъдат бюджетните разходи за плащане за подкрепа на полицейските органи и реконструкцията в Газа. Необходимостта за засилване на допълнителните мерки за бананите с оглед на търговските споразумения, които ще се отразят на отношенията с страните доставчици на банани. Допълнителни 50 милиона а, поети задължения и 30 милиона задължения за изплащане в връзка с климатичните изменения би трябвало да бъде достоен принос за предстоящата конференция в Копенхаген. По отношение на администрацията, комисията беше изключително скромна по отношение на бюджетните си искания а, в тази част и поиска само 0,59% повече от миналата година. Много разочароващо е, че съвет допълнително оряза административната част от бюджета на комисията. Надявам се, че парламента ще възстанови първоначалните разчети, които бяха съкратени от съвета и че а, преговорите между трите институции ще бъдат градивни и ще доведат до положителен резултат а в този бюджетен цикъл. Благодаря, комисар Шемета за изявлението от името на Европейската комисия. Благодаря също, че спазихте отделеното за изказвания време. Това е много важно. Това е първоначална дискусия. Основният дебат ще се проведе след няколко седмици, след а, обсъжданията в бюджетната парламентарна комисия. Сега господин а, три минути. Господин председател, господин държавен секретар, господин комисар, ще говоря унгарски, това е моя роден език защото наистина тук в Европа бихме желали а, всеки да има право да изкаже своето мнение по основните въпроси на езика си. Разбира се, никой не може да попречи а, на хората да говорят народния си език, дори и Словакия. Финансовите кризи не би трябвало да продължава да допринася до спадането в производството и увеличаването на заетостта. Мисля, че всъщност кризата е една много полезна възможност да се опитаме да реформираме бюджета на Европейския съюз. Ние в парламента приехме свое собствено мнение по този въпрос през месец февруари. Имахме големи надежди, че съвета и комисията – ще могат да възприемат е, нашите изявления. Но всъщност цифрите не отговарят на тези чудесни думи, които чуваме. Никой не е доволен от бюджета. Например, по отношение на приходите. Има голямо тегло за държавите членки и разбира се средствата надали са достатъчно за нашите цели. Да много сме далече от е, общество основано на познанията е, и наистина е, изключително голямо въздействие оказва голямата криза по отношение на заетостта. По отношение на кохезията има различни, е, различия между регионите, които ще се задълбочават, а няма да намаляват. По отношение на обучението и научно-изследователската дейност мога да кажа, че водещите изследователи напускат Европа. Ние бихме искали да се преструктурира начина по който ние изпълняваме задачите си, така че бюджета в крайна сметка да бъде по-ефективен и резултатен. Но Имайки предвид всичко това, мисля, че е, много е важно приходите да се изразходват без е, е, корупционни практики и съобразно правилата. Ние много бихме желали също така да видим кои са програмите, които, към които се добавя стойност. Бихме искали да, да видим наистина как Европейския парламент ще може така да е, конструира своя бюджет, че да оправи ясно послание към своите граждани. Искаме да се увеличат нези бюджетни редове, това, които ще помогне да преодолеем кризата. Що се отнася до оживяване на економиката, ние, разбира се, трябва да имаме предвид промяната в климата и нашите идеи за борба с това – Надявахме се, че не само ще имаме една специална програма, която са заделени 1 или 2 милиарда за справяне с кризата. Ние искахме всеки един дял и бюреч, е, бюджетен ред да бъде насочен именно към преодоляването на кризата. Така че бюджета на, да означава не само изразходване за гражданите, а подкрепа. Благодаря, господин Шуриан. Господин Владия Манка, следващия оратор. Три минути. Vážený pán štátny tajomník. Господин председател, господин държавен секретар, господин комисар, ще се съгласите с мен, че изготвяйки бюджета на Европейския парламент, трябва да се насочим към основната ни функция, а именно нормотворчеството. Всичко, което е, не е свързано с нея, трябва максимално да се намали и да се махне от бюджета. Окончателният му вид ще се оформи при разговорите между бюрото на парламента и е, бюджетна комисия. Искам да благодаря на депутатите, които е, на вчерашното заседание подкрепиха е, намаляването на бюджета и оптимизацията на използването на бюджетните ресурси. Виждаме все още някои слабости, не се справяме добре с доброто управление на финансов план, примерно охраната. Да вземем тази сграда в Страсбург. Знаете, Идваме тук за 4 дни през месеца и въпреки това доскоро тази сграда се охраняваше ежедневно. Това бе установено и така се спестиха над 2 милиона евро годишно. Друг пример е установеното от Сметната палата в областта на писмените преводи. Няма добро планиране, няма добра комуникация по отношение на възможностите за превод. Институциите, които се нуждаят от писмен превод, автоматично се обръщат към външни възложители, без да попитат дали другите институции в момента нямат свободен потенциал да поемат работата. Така се предлага 5% от бюджета за писмени преводи да отидат към резерв, който да се освободи в случай, че институциите докажат, че са използвали максимално наличния си потенциал. Това възлиза на 11 милиона евро. Все още нямаме много ясна и точна представа за начина по който се управляват ресурсите. Вчера на заседанието на политическите групи се демонстрира политическа воля да се подобри ситуацията и се надявам тези, тази демонстрация доведе до плодотворни резултати. Един от основните а, разходни а, моменти в това отношение са сградите. До сега не сме били особено ефикасни по отношение на, на наемането, управлението на сградите. Съгласно сметната палата няма сътрудничество между отделните а, институции. Затова бихме искали да синхронизираме тази си политика. Бихме искали да се вземат решения на първо четене. И тук, и в другите европейски институции се нуждаем от политика за, обща политика за сградите. Радваме се, че това е сред приоритетите и на съвета. Благодаря. Благодаря, господин Манка. Следващият а, ще на който ще дам думата, е председателя на бюджетната комисия, господин Ламасур. Благодаря, гос... благодаря, господин председател. Искам да започна с поздравление към господин Шемета за това, че вчера бе из... утвърден на поста комисар по бюджета. Да и да му пожелаем ползотворна работа на, на новия му пост както и в контактите с нас. Господин председател, в момента има криза, това го знаем всички. Има съмнения от институционен характер в лоното на Евросъюза. И в един такъв момент Комисията по бюджета търси конструктивен дух и дух на сътрудничество. За това подкрепяме съвета в поддръжката му на предложенията на комисията но разбираме от друга страна, че държавите членки са особено притеснени тази година. През 2010 година трябва да подсигурим необходимия ресурс за плана за економическо възстановяване. Това обаче не бива да засенчва останалите политически приоритети, които преди това вече бяха определени като такива от съвета и парламента. През 2010 година ще започнем тук в парламента, поне имаме намерение да започнем работа, съвместна работа с комисията шведското председателство и бъдещото испанско председателство по три основни въпроса. На първо място, разбира се, ако нещата в Ирландия излязат или имат такъв резултат, какъвто ние очакваме, да започнем изработването на графика за влизане в сила на Лисабонския договор. Второ, финансов анализ финансов анализ на новата програмна финансова рамка, предишната бре през 2006 година, с специално ударение върху енергетиката, климатичното изменение и здравословните продоволствени доставки. Тоест, този финансов анализ, този годишен финансов анализ на финансовата рамка ще бъде една от основните ни задачи. И на трето място реформа на основните източници на бюджет, на бюджетни приходи. Някои държави членки не могат да покрият собствените си разходи поради кризата – и освен това, това, което сме предвидили за плана за възстановяване, представлява единствено и само една десета от нашият общ бюджет. Така че, може би трябва да засилим сътрудничеството с националните парламенти, за да можем по-добре да определим бъдещите приоритети. Благодаря. Благодаря. От името на бюджетната комисия се благодарим на нейния доклад, че господин Ламасур за неговото ясно очертаване на приоритетите и отново давам думата на господин Ханс Линдбланд от името на комисията. От името на съвета, извинете. Благодаря. Благодаря. Благодаря, ще бъда кратък. Изслушахме комисията, изслушахме и парламента и стана ясно, кои са нашите приоритети, кои ще бъдат главните водещи задачи през тази есен. Има някои по-горещи теми. Има други, които не са чак толкова и слава Богу. На първо място са финансите и плана за економическо възстановяване. И аз съм оптимистично настроен. Трябва да успеем, защото просто нямаме друг изход. В краткослочен план нещата са по-лесни за управление. Не бива да губим от поглед обаче и дългосрочните предизвикателства, като климатичното изменение. Много благодаря за вашата покана днес да бъда тук при вас. Благодаря. Е благодаря, господин държавен секретар. Благодаря на всички изказали се. Да не забравяме, това е първата ни дискусия по отношение на бюджет 2010. Позволете да, позволя, да поздравя господин комисаря с неговото избиране. Като комисар от Литва, мисля, че ви чака една изключително бляскава кариера, както в комисията, така и извън комисията. Знаете, че вашата предшественичка в момента е министър-председател на Литва. И така, по отношение на нашия дневен ред. Следващата точка, ако съвет и комисия ще направят своите изявления по отношение на Фронтекс, иммиграцията, ролята на Фронтекс и сътрудничеството между държавите членки. Господин Тобиас Билстром ще вземе думата от името на съвета най-напред.